Please, colleagues and people, could you please take place? Моля да заемете местата си, за да започнем. Hello, good afternoon to everybody. Добър ден на всички. Обявявам заседанието за открито. La, la riunione di oggi prevede come eh, punti all'ordine del giorno la... заседание предвижда по дневен ред приемане на становището на колегата Чичестър по... Ще разгледаме също доклад на госпожа Алкен и петиции, свързани с рециклирането на отпадъци, други петиции, свързани с генетично модифицираните организми, както и срочните договори в образователната система на Италия. Колегата Валеса. Благодаря, госпожа председател. Искам да обърна внимание върху 18-та петиция в Б частта. Бих желал тази петиция да остане отворена. Вече споменах това пред секретарията, тъй като считам, че Разискванията по темата не са изчерпани и трябва да продължим разглеждането на петицията. Става дума за списък Б от дневния ред, точка 18. Нонолевале Синклер. Госпожа Синклер. Благодаря, госпожо председател. Трябваше да започнем заседанието в 4 без 15. Ние вече закъсняваме с 30 минути. Според моята програма трябваше да започнем в 4 без 15. И тъй като ми предстои среща, с хора, които са изминали много голямо разстояние, за да дойдат да се срещнат с мен, мога да пропусна гласуването по нещо, по което съм работила много активно. Е, извинявам се и съжалявам, че не се извиних в самото начало за това забавено стартиране на заседанието. Преди това имаше заседание на координаторите и Имаше доста спорове по някои от точките, включени в дневния ред на заседанието на координаторите, но това се дължи закъснението и искам да се извиня за това. Искам да помоля колегата Синклер да ни настоява за промяна в дневния ред. Because I have to leave to, to this person's travel 600 miles. Аз трябва обаче да си тръгна, защото лицето, с което трябва да се срещна, е пропътувало огромно разстояние. Onorevole Sinclair, sicuramente a verbale la seduta è ripresa. Госпожа Синклер, ще отбележим вашето възражение в протокола. Съжалявам за създаденото неудобство. Съгласно дневния ред беше направено искане, отправено искане от колегата Валеса. Има ли други възражения или допълнения към дневния ред? Ако не, считаме, че е прията. Разпространен е документа документ с коментари и съобщения на председателя. петициите, които бяха добавени към предишното заседание. Разполагате с техния списък. Sorry. David Law mi ricordava che eh, abbiamo David mi припомня, ще имаме делегация от, ръководен от колегата Мато, делегация от Канарските острови, Испания. Искам да приветствам с добре дошли членовете на делегацията. Сега продължаваме с дневния ред. Искам да ви запозная с резултатите от заседанието на координаторите. На заседанието си координаторите по точка първа планиране на посещение за 2013 беше решено да се утвърди частично графика, който се предлага, но се предлага промяна в датата за посещението в Гърция. Направеното предложение беше 1 май. Това не е подходяща дата и затова секретарията ще потърси друго, друга възможност. Освен това е необходимо да се реорганизира и посещението в Полша, което беше отложено преди няколко месеца, тъй като някои от членовете на делегацията не бяха на разположение. Бюрото ще разгледа възможността за организиране на такава делегация. Освен това, беше разгледана съобщение на работната група за Лейде Костас. Ние ще изпратим това съобщение на бюрото, за да получим разрешението, което ни е необходимо. на 5 декември ще се проведе форум на лицата с увреждания. Като председател на Комисията по петициите, аз ще направя изказвания. Искам да поканя всички колеги да вземат участие в срещата. Съвместно изслушване относно гражданството, то е планирано за 19 февруари казах на координаторите и искам да кажа и на вас, че Комисията по правните въпроси запитаха дали могат да са организатори на това събитие. Координаторите са съгласни, що се отнася до Комисията по гражданските свободи и Комисията те ще участват, е, наред с тях обаче ще участва и Комисията по правните въпроси. Освен това се договорихме, че е необходимо да се изготви проекто резолюция е, относно стоманодобива в Европейския съюз е, на базата на отправена петиция от Илва. Координаторите се договориха да постигнат компромис, да намерят компромисно решение което да бъде представено в Страсбург. По процедурни въпроси беше поставен въпрос от НП за посещенията за установяване на фактите. Този въпрос беше отложен за по-нататъчно заседание. Относно организирането на изслушванията, Бюрото на парламента По този въпрос координаторите решиха, че това трябва да се прави съвместно Иначе нямаше други бележки. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. а именно гласуване по становището, изготвено от Чичестър. Това е спорно гласуване, за съжаление е така. Колега Чичестър, киде ла парола? Господин Чичестер, искате ли да вземете думата? Госпожо председател, бих искал да преминем направо към гласуването. Благодаря, Изменение едно от пущина Роко е за, против, въздържали се, приема се. Ком... Компромисно изменение, параграф 2 е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение на Бощинаро е отеглено. Няма да се гласува. Трето, четвърто и пето изменение отпадат, тъй като беше прието компромисното изменение. Шесто изменение по трети параграф от колегата Билия. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение по трети параграф. Бущинаро. Кой е за? Против? We can check the vote with the machine. Можем да направим електронна проверка. Vote on uh, amendment 7. Седмо изменение по трети параграф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 Трябва да обявим начало на гласуването. Добре, добре. Okay, we open the vote. Добре. Начало на гласуването, господин Пощинаро. Съгласен ли сте? Окей. <laughs> Okay. It's okay. Anyone? No, there's one. We can close the vote. Yeah. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Четвърти параграф. Почти на руко е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. Четвърти параграф. От белия. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Десето изменение, параграф 4 на дати, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Моля гласувайте по десето изменение. Параграф 4. Кюсо вото. Прекратете гласуването. 10 за, 4 против. Приема се. 11 то изменение по четвърти параграф на Валеса. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение на пети параграф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13 13, 14 и 15 отпадат. Гласуваме компромис 3, параграф 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. 16, 17 и 18 отпадат. 19 изменение 6а параграфа от Коларска-Бубинска, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 Седми параграф на Рашида Дати. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 7, 21 изменение. Белие. Кой е за? Извинете, 21 и 22 отпадат, казва председателката. 21 false. 21 отпада. And, uh, uh, no. We have to vote 22. Но 22 изменение трябва да се гласува. Гласуваме изменение 22. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение, Белие, кой е за, против, въздържали се, приема се. 24 отпада. 25 то изменение по 9 параграф. Белие. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по становището. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Колегата Чечестър старима думата идвайки от друга комисия, ако имаме електронно гласуване, окончателното гласуване трябва да бъде електронно гласуване. Предлагам да го направим тук. Добре, гласуваме отново, окончателно, становището, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 13 за, 0 против, 2 въздържали се. Поздравление! Благодаря, госпожо председател. Кой казва, че 13 е а, не а, добро число? Chiusa la sessione di voto, passiamo. Приключихме с гласуването. Сега преминаваме към следващата точка. Това е доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман във връзка с неговото разследване, във връзка с жалба срещу Европейската комисия. Докладчик е госпожа Алкен, на която давам думата сега. On, uh, on this here, and uh, I would just say that there's no, no reason for repeating the deep. Бих искала да кажа, че вече сме обсъдили нещата в подробности. А, няма причина да повтаряме дебата. докладът е преведен на всички езици. много добре си сътрудничихме. Тук не става дума за позиция срещу Виена, а става дума за конфликт между комисията и омбудсмана. Мисля, че той е разрешен по такъв начин, че никой да не остане а, с неприятно чувство. А, така че по този доклад ще се гласува на 21 януари. Господин Бащинаро, благодаря, госпожа председател. Искам да потвърдя, че Маргарет Алкен бе много добър миротворец и спечели голяма политическа подкрепа за проекта, доклада, който е изготви. Искам да поздравя, защото тук става дума за дейност, която цялата ни комисия е ангажирана и успяхме да покажем на комисията, че не така трябва да се действа в институционалните отношения на комисията, независимо от това с коя институция се работи, включително и с омбудсмана. Така че нашата роля е да защитим носителя на петицията, господин Яр. Може би не е лошо да си сложиш слушалките, Маргарет. Нашия докладчик Сянка, господин Бекер не е там, но ме помоли да помо... благодаря за отличното сътрудничество. Именно за това казах, че е добре да си сложиш слушалките. Ето, това е доказателство, че можем да работим заедно, въпреки че сме от различни политически групи. Господин Бекер иска да ти благодари за доброто сътрудничество и смята, че няма нарушения на европейското право. Той е направил няколко предложения, но като се има предвид колко малко време ни остава за подаване на изменения, ще... Извинете, ни остава. Днес няма да ги съобщавам устно, ще ви ги изпратя в писмен вид. И тук е важно да се има предвид, че това е един час на славата за комисията по петиции и за теб като посредник в тази ситуация признанието е не по-малко важно. Става дума за това, че при работата с омбудсмана се предлагат някои подобрения на процедурата. съвсем конкретни предложения, за да не се повтарят такива ситуации. И е, точно така трябва да се работи в рамките на комисията по петиции, независимо от това кой към коя политическа група принадлежи. Така че ти благодаря от името на докладчика ни Благодаря. Е, Госпожа председател, да, мога да се присъединя към благодарностите, изразени от колегите. Госпожа Алкин доказа, че а, може да работи отлично. Много добре работихме заедно и държа да й благодаря. Ето какво е заключението. Трябва да оставяте нещата в моите ръце чудесно да се види а, е, такава хармония и съгласие изговор в нашата комисия. Благодаря много. Докладът. А, по доклада могат да се приемат изменения до 12 декември. След това на 21 и 22 януари ще се приеме на нашето заседание е, е, доклада и пленарна зала ще отиде през март. След това, следващата точка посещение за събиране на информация в Италия. Заповядайте да ни информирате. Не за първи път отиваме в Италия на мисия, свързана с отпадъците и с спешни ситуации, свързани с отпадъците, е, но нашето посещение е, отново бе поради спешна ситуация. Бяхме повикали относителите на петициите, е, петиции и от региона Кампания, който бяхме посетили преди две години, и от региона на Лацио. Получихме съобщения от други региони, но тях нямаше как да ги посетим, въпреки че и там може да се окаже, че политическите власти нямат възможност да се изпълняват правните задължения за управлението на отпадъците. През април 2010 година а, написахме доклад за онова посещение, което проведохме. Тогава и голяма част от нещата могат да се повторят в днешния доклад. Една седмица преди посещението ние бяхме информирани, че Европейската комисия е решила да сезира Европейския съд по отношение на неспазване от Италия на ангажиментите по прилагането на предишното решение на Европейския съд от април 2007 година във връзка с правото, европейското право за сметищата. Над 255 сметища има, е, в част от които има опасни отпадъци. Така че нашето посещение бе много навременно и успяхме да обсъдим ситуацията с министъра на околната среда в Италия. Пет неща. Първо, с комисията сме съгласни, че няма достатъчно добър мониторинг, който да предотвратява създаването на нови нелегални сметища. В, цяла, в цялата страна все повече се разпространяват проблемите, свързани с управлението на отпадъците. И е, това тече от десетилетия насам. Нещо, което се отразява много е, зле на населението което живее в близост до тези сметища. Има структурни неадекватности в италианската система, които не позволяват да се разрешат проблемите и да се вземат конкретните решения. Няма яснота кой за какво, на какво, кое ниво е отговорен. Тези системни проблеми е, доведоха до приемането на спешно законодателство и до назначаването на специални префекти е, или комисари, които имат а, е, правомощията да налагат решения, свързани с разрешаването на кризите с буклука, особено в Неапол и Рим. На този етап изглежда съвсем ясно обаче, че правомощията на тези префекти на практика не отговарят на изискванията на европейското право. Освен това, тези решения се налагат на местните и регионални власти без консултации. Настоящото правителство в Италия доста добре познава ситуацията и изглежда решено да преструктурира а, управлението, за да може да се реагира на структурните промени, които споменах. Какви. А, това, което видяхме, че тези структурни слабости лека по лека през годините са направили така, че организираната престъпност все повече е, е навлизала в управлението на отпадъците. Има специална комисия в италианския парламент, която е създадена за да разгледа връзките между организираната престъпност и управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с управлението на отпадъци. И представители на тази комисия ще посетят Европейския парламент тази седмица, в сряда. Има още един допълнителен проблем. А именно, и това е нещо, което става все по- сложно сега, когато няма публични средства. Става дума за проблема с разпределението на средствата. На практика не са заделени достатъчно средства, за да може управлението на отпадъците да бъде приведено в съответствие с европейското право. Същевременно в Италия не се спазва иерархията в управлението на отпадъците. А именно, а, първо да се направи максималното, за да се намалят количествата отпадъци и едва след това да се положат усилия за сортирането и правилното му им депониране. властите в Италия не са инвестирали достатъчно в дългосрочни решения, а по-скоро са се съсредоточавали все върху краткосрочни решения, които водят до а, ощетяване на общности и на общественото здраве. Настояваме да се върнат да, да се а, въведе подходяща иерархия за управлението на отпадъци. В няколко града, като Неапол, например, има доста по-голяма информираност, отколкото по-рано за управлението на отпадъци. Видяхме е, наченките на планове за управление на отпадъците, които действително е, се опитват да спазват европейското право. Много е, очевидно стана това, че има липса на комуникация между общностите и властите. И няма какъвто и да било конструктивен диалог. Това установихме и на посещението си през април 2010 година. Виждаме го и сега. Няма почти никакво ли, а, взаимно въдържение между властите и населението. И много често това води до конфронтации. Мисля, че е време, мисля, че всички сме съгласни за това, а, действително да бъдат изслушани хората в Италия. Техният глас да бъде чут, защото те могат много да допринесат към решаването на проблема. Само стига компетентните органи да си дадат сметка за това. В доклада има множество подробности, няма сега да навлизам а, в тях, няма да разказвам какво видяхме и с кого сме говорили, но се върнахме с няколко ключови закон... А, извинете, с няколко килограма няколко килограма документи, виждате котията и снимки с а, не, преработени отпадъци, с нелегални сметища, имаме dvd филми и събрахме страшно много информация и от властите, и от носителите на петициите. И а, успяхме да разгледаме цялата информация. Тук трябва да се има предвид, че имаше двама официални члена на тази делегация ам, от Европейския парламент, но към нас се присъединиха и няколко а, италиански колеги, които също са депутати в Европейския парламент и които значително допринесоха да се върне доверието и в а, а, политиците в. А, Италия и да се възобновят връзките между населението и представителите на властта. Навсякъде, където е, ходихме, ни посрещнаха, посрещаха големи тълпи, много ангажирани е, хора и ни съпътстваха до местата, които посещавахме. Техният принос не трябва да бъде подценяван. Всички те очакват Европа да направи нещо. Има голяма отговорност за пред хората и положението в Лацио става критично правителството на Италия не само, че е наясно с ситуацията, но и е, има волята да направи нещо. Настоящия министр на околната среда подхожда изключително положително и конструктивно и заслужава нашата подкрепа и на Европейския парламент, и на Европейската комисия, защото действително се опитва да се справи с много тежкото наследство в областта на управлението на отпадъците. И тук ни е ясно също, че а, ролята на специалния комисар в Лацио и неговите правомощия не отговарят на ситуацията. Десетилетия вече се управляват отпадъците много зле и тези а, правомощи за действие в спешни ситуации, които са предоставени на комисаря, всъщност нарушават много елементи на европейското право. Имаше, освен това, и големи различия между това, което ни съобщаваха регионалните власти и местните власти. Все си прехвърляха топката и твърдяха, че другите са отговорни и ако правят това, е очевидно, че не се съсредоточават върху основната си задача, а именно да разрешат кризата с отпадъците. Нивото на консултирането с обществеността е много ниско, особено в региона на Лацио и местното население се чувства силно пренебрегнато. По-настоящем основният елемент на политиката е свързан с изграждане на сметища, включително и с изграждането на временни сметища. И тук трябва да сме съвсем а, твърди. А, против сме на а, това да има нови сметища в Риано, Киано Делолмо или други места. Да не говорим пък за местните сметища. Националните и регионални власти са длъжни да се наместят, намесят и е, да предприемат мерки по отношение на Моногрота си сега за Неапол. Съгласихме се с кмета на Неапол е, по е, факта, че приватизацията е довела до много тежки последици за местното население и че всъщност е, е насърчила престъпността. времено обаче публичните организации трябва да могат да действат прозрачно и да бъдат извън всякакво подозрение. Ясно ни е, че в Италия предизвикателствата са огромни и от гледна точка на финансирането, и от гледна точка на управлението. И тук в тази комисия а, сме напълно а, посветени на разрешаването на тази криза. Заедно с носителите на петицията, заедно с италианските си колеги, да се разреши кризата и в средносрочен план, в краткосрочен план и е, е, в дългосрочен план. Благодаря, госпожа Алки. <laughs> Jeg skal, ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke gøre det så langt, men vil blot... Øh... Сега ще говоря на датски и няма да говоря дълго също така, но искам да отправя благодарност към госпожа Мартинс за нашето изключително добро сътрудничество. Беше много трудно пътуване, имахме толкова много неща, които да свършим, но в същото време пък пътуването беше много полезно, достигнахме до много добри резултати. Искам да благодаря на Робърта Делини, наш италиански колега, която присъстваше на всички наши срещи, понякога късно през нощта. Благодаря ви за това, че присъствахте, защото по този начин подсилихте комисията и колективния дух, защото в крайна сметка ние за това сме тук заедно. Само да добавя нещо към казаното от Джуди. Когато бяхме в Неапол и присъствахме на срещата, там бяха кмета на града и министъра на околната среда за региона. И това ме шокира, защото след срещата в Рим, която Джуди описа, видяхме, че отговорността е като футболна топка, която се прехвърля от един на друг даже не беше футболна топка, беше баскетболна топка, защото а, беше наистина а, толкова много играчи имаше на терена, въобще не беше ясно къде отива топката. Но когато отидохме в Неапол и когато чухме, че отговорният министр на околната среда в Неапол разполага с 500 51 кмета за които да мисли само в своя регион. 551 кметове. Ми ето защо не работи системата. Мисля, че да, от една страна това е нещо, което е важно, че няма макросистема, която присъства на други места. Но всички разбират, че не може да има а, ясно разделение на отговорностите с подобна административна структура. Мисля, че това е нещо много важно, което се споменава в доклада. А също така беше и моето впечатление, когато говорих с колегите от Италия, че те са запознати, те знаят, че това е много сериозен а, проблем и предизвикателство с организацията на обществения сектор и отговорностите. онези от вас, които са присъствали на мисия за установяване на факти, наистина знаете колко е важна нашата работа, когато се срещаме с гражданите. Добри, когато е, ние сме малка делегация, има стотици хора, нас ни чакаха стотици души, които ни чакаха час и половина. И тези хора продължават да бъдат там. И така или иначе, те получават това впечатление, че Европейския парламент е най-важната институция, която ги приема сериозно и която ги третира като отговорни и като важни граждани, а не като хора, които могат да бъдат пренебрегвани. Така че наистина трябва да оценим високо нашата работа тук, работата, която вършим за гражданите и мисията създава голямо чувство на уважение към Европейския парламент. Това също исках да подчертая. Благодаря ви, госпожо Окен. Сега давам думата на представителя на комисията, за да можем да чуем и тяхната гледна точка. Благодаря ви, госпожо председател. Ние също високо ценим тези мисии, особено в такива времена, в които а, трябва да върнем Италия обратно в, в съда. Сега се завежда дело с искане за глоби. За в бъдеще не изключвам подобни действия. Така че наистина бихме искали да споделим и да използваме тези заключения от мисията, които са толкова важни. Добре, благодаря ви. Всъщност се надявах да чуя някои коментари от Европейската комисия, които са по-скоро по същество. По съществото на текст, който получихме днес. Или аз поне днес го виждам за първи път, така че ще се огранича до някои кратки бележки. Най-вероятно Нашата госпожа председател вече си е, мис... е мислила по въпроса, но бих искала да кажа нещо по самия график. Според мен докладът трябва да се допълни. Трябва да да не забравяме, че решенията се взимат в Италия на 31 декември. Това е крайният срок за взимане на решение. И до тогава вече трябва да се вземат всички решения за затваряне на незаконните сметища. Но по време на нашето посещение се чуха приказки за продължаване на този срок – едно удължаване, което може да продължи до март или април. Но ситуацията наистина е извънредна, спешна, въпреки всичко, което е предприето през последните няколко месеца. И се чудя каква роля може да играе тази комисия, за да може да подпомогне достигането на едно решение, което ще доведе до положителни резултати, защото очевидно това очакват гражданите и те имат много големи очаквания от този доклад. Може би техните очаквания даже са прекалено големи. Така че по-скоро трябва да направим едно градивно един градивен принос и това е нещо, което комисията по петициите трябва да направи възможно най-скоро. Въпреки, че да разбираме, че графикът вече е определен и включен в общия ред на работа. Но в същото време знам, че гражданите очакват доклад възможно най-скоро. Благодаря ви, госпожо Анджелили. Сега това, което казвате, ми напомня нещо, което не споменах в самото начало. Проекто текста, който обсъждаме днес, трябваше да бъде подаден в своята окончателна форма но докладът ще бъде обогатен с допълнения и коментари, които все още не са включени в текста. Всички тези елементи трябва да бъдат включени днес, така че окончателният текст трябва да бъде готов за следващото заседание през януари. Това е моето намерение е да определим крайен срок за изменения и да се гласува през февруари. Надявам се, че това ще бъде съвместимо с нашите намерения за приключване на тази работа, да има, работа, да има време докладчика, да имат време и колегите. Това е графика. Ако няма други желаящи, искам отново да дам думата на госпожа Маркинс, така че тя да направи съответните заключения. Да, благодаря ви, госпожо председател. Също така благодаря и за вашия принос по време на мисията, по вашето присъствие най-вече в кампания, беше изключително важно, както и работата на госпожа Анджелили. Благодаря ви не само за пътуването, което осъществихте заедно с нас, но и за работата ви днес. Да се върна към казаното от госпожа Алкен. Благодаря ви много за изключително доброто сътрудничество. Още веднъж ви благодаря както през 2010 година и сега ние продължаваме да работим по темата, да виждаме колко важна роля играе Европейския парламент по всички тези важни въпроси, най-вече заради очакванията на гражданите, които наистина са много високи и това е много добър коментар, госпожо Анджелили и ние вече показахме, че даже със самото си присъствие предизвикваме известни промени промени но също така и много интеревропейска помощ, която се получи. Също така видяхме и министъра, който сега се опитва да намери начин да промени графика, така че да получи междурегионална подкрепа докато преди отпадъците трябваше да се изнасят за изгаряне извън пределите на Италия и може би сега вече може да се промени тази ситуация в италианското законодателство, за да се подпомогне самото третиране на отпадъците. С Европейската комисия, да, разбира се, ние сме готови да предоставим а, цялата документация, но с цел да се направи нещо за околната среда, не просто да копирате документи банките. И всички тези коментари допълнително трябва да се допитаме не само до колегите, които присъстват, но и до тези, които не присъстват, така че да се допълним своите констатации, така че доклада да бъде гласуван през февруари. Благодаря ви и също така искам да поблагодаря на секретарията за цялата помощ, която ни оказаха по време на мисията и след това. Добре, благодаря ви много, благодаря ви сърдечно и благодаря, че благодарихте на секретарията. И така, сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Петиция 338 от 2010 година, представена от граждани с испанско гражданство от името на платформа Порле Дефенсе де Лос Валес Вердес относно съоръжение за водохващане и прокопаване на кладенци в природния парк Сиера де Казорла в Сегура и Лас Вилас. И така сред нас е вносителят на петиция, господин Галда Звия, така че му давам думата за 5 минути. Eh, Благодаря, госпожа председател. Радвам се, че имам възможност да се изкажа пред Европейския парламент от 2010 година. Ние сме изпратили петиция в Европейския парламент, свързан с маслото водохващане в специална зона, защитена за Европейския съюз в природния парк Сераде Казорла. Това е зона, която се защитава от множество директиви и тя е от общностен интерес. През май на, май на тази година аз имах възможност пред вашата комисия да изслушам Европейската комисия, която заяви, че ще започне процедура за нарушение във връзка с констатираната ситуация и нарушаването на три европейски директиви. Европейският парламент имаше възможност да подчертае, че трябва да се предприемат спешни мерки, тъй като има вредно влияние върху околната среда и е необходимо да се предприемат спешни мерки. Има щети, които се нанасят на околната среда. От 7 месеца обаче няма промяна в положението, като се има предвид, че продължава изпомпването на вода 43 кубически метра на секунда. Това е от 7 месеца насам. Това е 10-15 часа на ден и това е в зона, която е защитена в Европейския съюз. И всеки ден се изпомнят, изпомпват а, а, водни а, запаси, които са равни на два олимпийски а, басейна. Няма съмнение, че има, има сериозно вредно влияние върху околната среда, има засушаване. и така ние отново сме тук в Комисията по петициите на Европейския парламент като граждани, защото се питаме защо отминаха 7 месеца, през които Европейската комисия не е започнала процедура за нарушение. Това за нас не е разбираемо като граждани. Надяваме се, че мерките, които бяха обявени ще бъдат реализирани в максимални срокове, за да не може да продължава това, което е разрешено в тази държава членка от 7 месеца. Не искам да злоупотребявам с вашето време, дами и господа, но това, което искам да разбера, кога ще бъде предприета тази процедура за нарушение от страна на Европейската комисия, за да могат испанските власти да предприемат мерки за спазване на европейското законодателство. Трябва да се гарантира да се спазват изискванията, свързани с опазване на тази защитена зона, съгласно директивите на Европейската комисия, които самата тя признава, че са нарушени. Става дума за това да се намери решение, което да позволи а, тези каптажи да се извършват извън на зоната на парка, без да представляват заплаха за екологичното състояние на тази зона. Това искат гражданите, това искам и аз. Зоната Натура 2000 Има вебсайт, могат да се направят консултации там. Ние призоваваме за спазване на директивата, да се предприемат мерки, които да са извън защитените зони. Този, това действие може да има ефект върху флората и фауната в зоната която е защитена, въпреки че те могат да се реализират извън нея. Необходимо е Европейската комисия да реагира, съответната държава членка да предприеме мерки, трябва да се спазват общностното законодателство, намереното решение трябва да гарантира целостта, ненакърнимостта на зоната. Не може да се правят частични решения в тази толкова важна екологична зона. Благодаря ви много. Давам сега думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател. През май ние бяхме тук, за да настояваме за започването на процедура съгласно договора на базата на фактите, предоставени в тази петиция Ясно е, имаме данни за ефекта от помпането на води от тази защитена зона. Установени са фактите. Става дума за защитена зона с фона и флаура, която трябва да бъде опазвана съгласно директивите на Европейския съюз. Жалпоподателят подчерта, че Европейския парламент е приканил властите да предприемат нужните мерки за коригиране на ситуацията. Бяха организирани срещи през юни 2012 година, за да се изслушат испанските власти и да бъдат запитани какви мерки смятат да въведат, за да коригират положението. Тази процедура за нарушение не е процедура, която цели да изправи една държава пред съда. Това е процедура, която предхожда намирането на приятелско решение, без да се стига до съда. Ние говорихме с властите в Испания през юни, за да се изяснят нещата по един удовлетворителен начин, но през септомври ние получихме допълнителна информация от жълбоподателя и тя беше много полезна. Трябваше да реорганизираме нова среща с испанските власти на базата на предоставената информация от жалбоподателите, както и от испанските власти, комисията трябваше да разгледа тази информация, представена от двете страни, преди да предприеме официални стъпки. Необходимо е да се спази процедурата, иначе ще се постави под въпрос положителният изход. Ние сме задължени да следваме процедурата. може да се предприеме процедура за нарушение на договора, но при спазване на предвидената за целта процедура. Не може да се предрешава изхода от една такава процедура. Имаме контакти с испанските власти относно тази защитена зона, с екологичните организации в е, Испания – за да се направи експертна оценка дали има връзка, причинно-следствена връзка а, върху замърсяването на водите. Тази, това проучване е в ход и трябва да бъдат направени конкретни предложения, за да се избегне вредното влияние върху околната среда. Беше направена оценка на въздействието върху околната среда Фактите са безспорни, но все още не е установено, че има причинно-следствена връзка между каптажните дейности и вредният ефект върху околната среда. Контактите продължават. Е, ясно е, че има пряка връзка Причинно-следствената връзка обаче не е установена за цялата зона. Не можем да изключим, че е възможно да има и други източници на вредно влияние върху околната среда в този район. По-настоящен има редица коригиращи мерки, те са междинни, преди да приключат изследванията изпъмпването на води през лятото. Поредица от, от басейни, които не могат да се използват преди да приключат изследванията. Освен това, да се намали количеството води, които се водохващат. Регионалните власти предприеха мерки, целящи на първо място през юли-октомври да въведат мерки, за да се избегне влушаването на констатираните щети. Става дума за времени мерки, докато не приключат всички поискани изследвания. Трябва да се създаде една програма за наблюдение върху спазването на режима, за да се види как се развива ситуацията. Ние ще продължим да следим какво става. Това стана и чрез изследването, което, изследването, което беше направено от март нататък. Търсят се альтернативи на сегашното ползване на е, ресурсите в този зон, тази зона. Резултатите от изследването все още не са предадени на комисията. Може би това ще предизвика допълнителни мерки, например за приключване на дейностите по изпампване на водите и други мерки, свързани с оздравяването на околната среда. Има цяла поредица от превентивни мерки за приключване на работата по водохващането и прокопаването на кладенци. Прилагат се всички необходими надлежни мерки, събира се е, информация, огромен обем информация вече беше събрана. Ние ще направим оценка на всичко това. Испанските власти полагат усилия да сложат край върху това влияние върху околната среда. Изглежда, че този проект, който е разрешен за водохващане и прокопаване на кладенци с цел напояване, но това разрешение е издадено без да се направи предварителна оценка на въздействието върху околната среда. И това е много е, важен аспект. Не е направена такава предварителна оценка за въздействието върху околната среда, а това е изключително важно. Проблемът е в това, че продължава водохващането, което задълбочава проблема. Това се извършва, въпреки че не е направена предварителна оценка на въздействието върху околната среда. Това водохващане и е прокопаване на кладенци не отчита в достатъчна степен принципа за предпазливост, предвиден в директивата за местообитанията местообитанията, което изисква да се отчетат всички съображения, когато има някакви съмнения за ефект върху видовете. Експертите на комисията ще оценят какъв е ефекта от тези дейности не са достатъчни и окончателни данните. Испанските власти трябва обаче да направят извода, че е необходимо да се спазват членове 6 алинея 3 от директивата. През май беше проведена среща с испанските власти и в е, светлината на получената информация заключението е, че могат да продължат е, дейностите е, по водохващане и прокопаване на кладенци, но трябва да се спре вредното влияние, което те имат върху околната среда. Колегата Миранда има думата. Благодаря, госпожа председател. Тази петиция бе разгледана през май. Има някои промени. Е, е, не е в е, местните власти в Испания но все пак има проблеми и все пак има е, очевидно не спазване на директивата от страна на испанските власти. Те просто не спазват правото и ние настояваме петицията да остане отворена. Господин Кастес. Благодаря, госпожа председател. Това е една тема, при която сроковете са много важни. И комисията се бави. Твърде късно започна процедурата по неизпълнение. И мисля, че трябва да изкажем своята подкрепа за тази процедура, за да се настои съответните механизми да се спазват. И така, има забавене още при комисията. от там нататък, по отношение на предоставените документи. Не разполагаме с всички подробности за предоставеното образование. Знам документа, който е представен, но не знам дали няма друга информация. При всички положения, писмените данни от Испанското правителство от август 2012 година съобщават, че е, се въвежда процедура за 1 литър на секунда. На мястото на 14 литра на секунда. като се имат предвид 15, 5 литра на секунда, които се извличат. И така, оставам с впечатлението, че няма достатъчно желание да се разреши проблема. Имам план за проследяване до 2013 година, но без сериозни мерки за защита. като се има предвид принципа на предпазливост, който комисията непрекъснато повтаря и сегашната ситуация, където наистина има тежки последици за околната среда в тази зона, мисля, че би било добре да се действа малко по-бързо. Ако правилно съм разбрал позицията на комисията, насърчавам комисията възможно най-бързо да започне процедурата по не спазване на европейското право, за да може да се действа бързо. Не виждам други желащи да се изкажат. Давам думата на вносителя на петицията, за да отговори. На последния изказал се искам да кажа да, съгласен съм с вас. Смятам, че да се въведат няколко несериозни мерки. Един литър на секунда, макар че каптажът позволява 45 литра на секунда, е просто някаква шега. Лошо чувство за хумор. И въобще, оценките за въздействието на околната среда трябва да се правят предварително. Ако трябва да чакаме до март, е, просто не знам какво ще правим. Щом сме тук при вас, значи има спешна ситуация. В отношение на процедурата по нарушение, комисията смята, че тази процедура е необходима. Да, и ние се надяваме, че процедурата ще стартира възможно най-бързо и се надяваме, че възможно най-скоро ще бъде разрешен този проблем, защото той съвсем не е невинен. И трябва да се намери едно достатъчно добро решение. Испанските власти обявиха пред Европейската комисия, получихме копия от преписката, че се предвижда друга инсталация, друго място за каптиране на вода. Но да се прехвърлят каптажите извън парка може да е някакво разумно решение, но и тук има едно голямо но. Трябва да се вземе предвид казаното от европейските институции в техните основни насоки, в които се казва, че предприятите мерки трябва да бъдат а, такива, че дори каптажа да е извън зоната, да не бъде повлияно отрицателно на тази защитена зона. Особено от екологична гледна точка и на това настояваме. Благодаря. Благодаря. Благодаря на представителя на Европейската комисия. Благодаря за това, че ни предоставихте тази подробна информация. Да, действително, положението е спешно. За съжаление, има бюрократично забавяне, което по никакъв начин не откликва на потребностите на гражданите и на вносителите на петицията и ние настояваме Европейската комисия да се задейства. Гражданите се обръщат към нас, обръщат се към европейските институции, към комисията, поздравяваме ги. Радваме се, че се обръщат към нас и трябва да продължим много внимателно да следим ситуацията. ще се обърнем и към испанските власти, и към Европейската комисия и ще е, призовем и двете страни да действат възможно най-бързо. Като се има предвид направеното до тук, трябва действително да се окаже натиск, още по-силен натиск, за да може е, действително да има някакъв напредък по темата. И така, благодаря ви много. Преминаваме към следващата петиция. Петиция 813 от 2008 година, внесена от господин Джон Брайан. Извинете ме. Всъщност, трябва да разделим темите, трябва да обсъдим нещата по-отделно. И така, петициите в 10-та точка ще се обсъдят една по една. Започваме с 813, внесена от господин Джон Брен. Имате думата за 5 минути. Благодаря. За думата, както казах, ам, непрекъснато правим препоръки за се правят препоръки за използването на е, генетично модифицирани е, продукти. Е, има много доказателства за пряко и непряко въздействие върху здравето на животните, върху конта среда и хората. Същевременно има и недоверие на гражданите към генетично модифицираните продукти продукти. Е, петицията против тях събра над 1 милион и 200 хиляди подписа. Имаше събрани доказателства и от Европейския орган за безопасност на храните, а пък бяха поставени под въпрос научните експерименти, показани от промишлеността, които не бяха повторяеми, не подлежаха на репликиране. И а, има много голямо въздействие а, от страна на промишлеността в изготвянето на политиката и а, върху регулирането. Бе доказано, че и Раундъп и а, самата царевица а, НК 603 са токсични за плъхове, дори в малки количества. Резултатите от това изследване не бяха изненадващи за учените. Те от много години знаят, че раундъп е силно токсичен и че генетично модифицираните растения и продукти стартират вериги от клетъчни промени, които водят до намаляване на репродуктивните функции и до функци... намаляване на функционирането на важни органи. Настояваме незабавно да се наложи мораториум върху разрешителните за генетично модифицирани организми, да се повтори ам, експериментът, е проведен от френски изследователски екип, особено що се отнася до царевицата НК-603. Комисията дори, е, е, действително поиска становище по, този, по тази публикация на Сералини, но за мое очудване е, дори само няколко седмици след това Европейския орган за безопасност на храните излезе с нови лицензии за генетично модифицирани организми, включително и за а, сорт царевица на сингента. По този начин всъщност не се прилага принципа на предпазливост. Е, това нарушава директивите. През октомври а, реакцията на публикацията на Саралини бе много бърза. Веднага бе а, намерен начин да се намерят косури на а, публикацията. Твърдеше се, че има подправяне на данни. Твърдеше се, че твърденията в публикацията са неоснователни. Също времено бяха представени критики е, свързани с не спазването на някои лабораторни протоколи, въпреки че същите лабораторни протоколи не са били изпазвани при е, научни изследвания, представени е, от страна на Монсанто и приети от властите. На всичко отгоре в е, едно, една изтекла информация посредством в сайт на холандското правителство стана ясно, че ЕФСА, на Европейския орган за безопасност на храните, е създал многодисциплинарна работна група, в която участват много експерти с ясни конфликти на интереси. На 28 септември бяха събрани тези експерти, за да излязат с общо становище за проучването на Серенлини. Целта беше да се постигнат възможно най-бързи политически решения и да се защити репутацията на онези, които са промотирали генетично модифицираните организми в Европа през последните години. Също времено трябваше да се дискредитира професор Салини и неговите колеги и да се постави под въпрос тяхната компетентност. Всичко това доведе до изявлението на Европейския орган за безопасност на храните от 28 ноември. Откъде дойде това становище? Бяха ли консул... Имаше ли консултации с държавите членки? Европейското становище бе всъщност определено от една малка група самоназначени лица, които си позволяват да подкопават позицията и на комисията, и на парламента. Това е възмутителна злопотреба с власт. Възоснова на гореизложеното обвинявам комисията, Европейския орган за безопасност на храните, за това, че са за сговор, за подронване на доверието в високо квалифициран научен екип за това, че вече десетилетия се опитват да прикрие е, провалите в е, научните изследвания, целящи да защитят генетично модифицираните организми и за това, че е, демонстрира пренебрежение към научната етика. Аз и моето правителство бихме искали общественото здраве да... Моето семейство, знаете, общественото здраве да бъде действителен приоритет. Тези членове на панела за генетично модифицираните организми не заслужават каквато и да било институционална защита, защото те са злоупотребили със своето професионално положение. Генетично, панела за генетично модифицираните организми е напълно некомпетентен и трябва да бъде разпуснат преди да направи повече вреди. Крайно време е да се действа срещу Комисията и Европейския орган за безопасност на храните. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да напомня на господин Брайан, че ЕФСА не може да бъде обвинявана в близост до индустрията. Тя е независим орган, държи на своята независимост – и многодисциплинарността на експертите, които участват в различни панели. Това е, е становище, което включва различни други становища. ЕФСА има отговорност да, да подбира членовете на панела. Процедурата е много строга за подбор. Учитат се липсата на конфликт на интереси и това много внимателно се следи от ЕФСА при подбора. Има хора, при, след като приключат работата си в ЕФСА, работят в сектора и това не е забранено. Това са неща, които а, стават, особено за хора, които имат срочни договори. Те са свободни след това да продължат да работят в съответния бранш или в администрацията. От друга страна, основните насоки, които използва ЕФСА за оценка на заявки от частни фирми, са насоки, които са зле изготвени. Може би това е втората петиция, която се появява по въпроса. Относно критиките за достъп до документи. Въпросите, свързани с достъп до документи, са обхванати от разпоредбите на общия регламент на комисията по въпроса. Осигурява се достъп до научните доказателства, до научните данни при поискване. Има обаче някои поверителни данни и те са доста ограничени. Става дума за такива да, данни, които могат да увредят търговските интереси на фирмата или работещите в не лица, или да има неблагоприятни последици. Относно изследванията на господин Сералини по НК-3, ЕПСА предоставя пълната необходима информация на Сералини, така че не става дума за това, че ЕФСА крие научни данни от жалбоподателите. Относно независимите изследвания по генетично модифицираните организми и достъпа до посевен материал – Тук искам да припомня само, че Европейския съюз финансира доста научни изследвания, които са независими, свързани с, с, с безопасността на ГМО. От 20 години насам има много програми за научни изследвания, които се финансират от Генерална дирекция научни изследвания. Има програма ГРАС и други програми, които показват, че комисията използва обществени средства за финансирането на независими изследвания. Бих искал да се спра сега и на въпроса за изследването на професор Сералини. Резултатите от това изследване бяха публикувани в печата, станаха обществено достояние и от тогава комисията проявява силно безпокойство от констатациите, които се правят в това изследване. Имаше снимки, които показват огромни тумори и комисията беше сериозно обезпокоена от това изследване. Би, поискахме от ЕФСА в кратки срокове, не 6 месеца, а много по-кратък срок, от 2-3 седмици, да ни предостави становище по това проучване. ЕФСА изготви първото си становище, то беше потвърдено миналата седмица от второ становище и това становище е в съответствие с становището на 6 научни, изследва... Е, научни института от държави членки и както и, и такива от трети а, е, държави. Нова Зеландия, Австралия, Бразилия, Канада, САЩ. Някои научни институти потвърдиха становището на ЕФСА, което ни кара да считаме, че има общностно виждане, общо виждане сред научната общност, което съответства на становището от ЕФСА. Така че не можем да виним ЕФСА, че има контакти с тези, които са за ГМО. Ние държим на независимостта на ЕФСА и цяло отхвърляме обвиненията за конспирация от страна на ЕФСА срещу професор Сералини и неговото изследване. Нашата, нашият приоритет и в Генерална дирекция а, Санко е да се опази човешкото здраве. Има преки или други атаки срещу комисията. Те се обръщат към съда. но всички тези атаки срещу комисията, независимо дали във връзка с ГМО или с пестицидите, показват, че тези фирми считат, че комисията е твърде строга. И ние отхвърляме становището, съдържащо се в тази жалба, свързано с конспирацията и липсата на независимост на ЕФСА, както и относно непълното разглеждане на този проблем. А ние считаме, че сме положили всички усилия, за да се пърли светлина а, върху изследването на професор Сералини. Искам да подчертая, че ние поставихме някои въпроси, е, но като се има предвид, че повечето научни агенции, не само ЕФСА, излизат е, с е, сходни становища, можем да направим извода, че условията, при които е проведено проучването, нямат особено висока научна стойност. Благодаря ви. Много ви благодаря. Господин И извинявайте. Извинявайте, обаче просто не вярвам на ушите си за това, което чух. Благодаря ви много, представители на комисията. Тук говоря в подкрепа на а, двете петиции на Джон Брайан и на комисия 305, която също ще обсъдим. ЕФСА е натоварена с провеждането на проучвания на безопасност и сигурност на храните и трябва да изготвя решения и препоръки във връзка с здравето на милиони европейски граждани. Аз лично съм изключително загрижен да чуя толкова много от предполагаемите недостатъци във връзка с работата с ГМО-тата. И наистина съм доста разстроен от комисията и отношението е, към доклада Саролини. И с това прибързано заключение на комисията, че е, докладът на Саролини е зле изготвен, с много лоша методология. Мисля, че това е много прибързано само по себе си. И като си помислим за всички тези продукти, които се продават, всички плодове, всички стоки, които са предназначени за консумация от страна на човека и на животните под формата на фуражи. И мисля, че тук този принцип за предпазливост, който беше споменат от господин Джон, не получава необходимото обмислене. И дори в доклада на Саролини има подчертани много дългосрочни лоши последствия върху царевицата. И просто комисията си казва, ми не, ЕФСА е независим орган, на когато може да се вярва. Но, разбира се, ако се каже това, нали, не може да се очаква от тях да кажат каквото и да било друго. И така, ако аз съм пристрастен и ако защитавам интереса на хора с определени инвестиции в това поле, мисля, че това ще подложи под въпрос много сериозна част от работата на ЕФСА. Много учени изпратиха писмо, което подкрепя методологията, която би използвана от професор Саролини. Така че наистина не знам на къде тръгваме от тук, защото чухме това за ЕФСА, за това, че те предполагаемо са пристрастни. Чухме комисията какво казва и всъщност бедничкият потребител е поставен под риск. Искам да чуя нещо. Наистина искам да чуя нещо като някакъв конкретен път към бъдещето, като разглеждаме този панел за ГМО и го заместим с хора, при който участващите нямат лични интереси в ГМО индустрията. Аз лично си мисля, че това не е много за един орган, който е натоварен с безопасността на нашата храна. И така господин Бьорк, новия комисар по здравеопазването, може да изиска компаниите да правят дългосрочни изпитвания за всичките си продукти. Наистина тези плъхове, които бяха споменати след консумацията на праскови, това не е нещо изключително, това е нещо, което се прави при контролирани условия и просто съм изумен, че комисията с толкова лека ръка отхвърля тези заключения. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Сега, като погледнем доклада от 2010 година, тогава има и съобщение на комисията, отправено до комисията по петициите. в това съобщение Европейската комисия казва, че защитата на здравето на човека и на животните е приоритет номер едно, абсолютен приоритет и те се ангажират в гаранциите за това, че храни и фуражи, които са генетично, генетично модифицирани, ще получат сертифициране само ако се докаже, че нямат отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората, животните и околната среда. Мисля, че това изявление трябва да бъде напълно подкрепено от страна на парламента. Смятам, че това трябва да бъде нашия ръководен принцип – когато става дума за разглеждането на ГМО и евентуалното им въздействие върху здравето на хората. Мисля, че още веднъж трябва да разгледаме принципа на предпазливост и трябва да, да поставим ударение върху него Не мисля, че трябва да стигаме до позиция твърде прибързано, когато работим върху толкова важни теми, като тези разгледани в доклада Саролини. Преди няколко минути комисията каза, че се намираме в един момент, в който има конфронт... конфронтация на много силни интереси не е моето намерение да навлизам тук в прекалено много детайли, но този сблъсък на различни интереси представлява сериозен проблем. Наистина, тук трябва да сме доста разумни и предпазливи, преди да стигаме до някакви окончателни позиции. Знаем, че научната общност е разделена, че има много различни становища възоснова на отделни научни факти и тези становища са безкрайно различни. В този случай мисля, че ЕФСА също трябва да прояви необходимата предпазливост и не трябва прекалено бързо да достига до своето становище. Много е важно да има повече доклади, повече общуване с Европейската научна общност. Мисля, че е много важно да се говори с онези, които са независими академичния свят, университети, научно-изследователски центрове. И наистина мисля, че от една страна трябва да се задейства принципа за предпазливост, както наистина и умереността така че мисля, че този въпрос трябва да остане отворен, трябва да продължим да проучваме проблематиката и мисля, че докладът, който имаме в момента, не трябва да се разглежда като окончателна позиция, що се отнася до насоките за Европейската комисия. Мисля, че този въпрос трябва да бъде проучен допълнително и принципът за предпазливост трябва да бъде приложен на всяка цена. Може би също така ще е интересно да се покани професор Саролини, който да говори с нас за обхвата на изследването, което е провел. И можем да видим каква е ситуацията самите ние. Благодаря ви. Госпожо Олкен, Uh, uh, Съвсем накратко, няколко думи към комисията по способностите и липсите на способности. Тук не става дума за това, че хората, които работят в ЕФСА, не са добри, не са почтени. Но това да няма никакъв интерес е обективен критерий – и ние в Дания също работим по този въпрос в комисията, правосъдната комисия. Ако имате близки връзки с промишлеността, с индустрията, няколко души в ЕПСА имат такива близки връзки. Някои излизат, връщат се в индустрията, в частния сектор. И това е една много голяма мрежа. Монсанто е в центъра и виждате как те покриват толкова много интереси в Европа. Тези големи международни компании са просто като една притурка към този център. Трябва сме изключително внимателни. Монсанто отричат, че ГМО-то създава една царевица чудовище, да речем, която не може да се защитава с обикновени пестициди. Знаем ефективност, че ефективността на реколтата, самата реколта пада като обем и това е посланието. Нали? Това не трябва да се забравя. И сега, когато се върнем тук и говорим наистина за здравето на хората, Европейската комисия трябва да е много по-внимателна когато просто декларират, че ЕПСА е независим орган мога да кажа, че ЕФСА трябва да бъде, обаче не е независим орган. И те винаги, да, и тук имаме представители на фармацевтичната индустрия, И те казват, да, ние сме единствените, които сме запознати с изпитванията, с това, което трябва да се направи. И ние знам, че това не е така. Така че и в случая трябва да защитим вносителите на петицията, да бъдем за тях и Европейската комисия трябва тук да наблегне именно на това, защото гражданите се обръщат към нас. Те искат от нас да ги защитаваме. Ние сме комисията на гражданите. И ако липсва прозрачност в тези агенции, ми липсва, да. ЕФС е една от най-важните агенции. Имахме а, голяма борба и с агенцията за медикаментите и не знам, ЕМА и не знам дали, дали те все още дават разрешителни за продукти, като там и флу, да речем, срещу свинския грип. И все още дават такива разрешителни и така че много ви моля, не, не казвайте това. Прекрасни граждани, чудесни хора, почтени и индустрията. Обаче индустрията всъщност е разположена изцяло около ЕФСА и това е факт. Господин Зибър. Äh, äh, Благодаря ви, госпожо председател. Знам, че не е лесно нито за ЕФСА, нито за Европейската комисия да прави обективни проучвания в тази противоречива област или да ги оценява. Но ние трябва да кажем, че виждаме всички критики, които са отправени към ЕФСА. Надявам се, че управлението на ЕФС и самата Европейска комисия, както и новия комисар по здравеопазването ще могат да се справят с този проблем, така че да имаме много ясни норми срещу конфликта на интереси. Може би няма да съм толкова екстремен, колкото госпожа Алкен, която казва, че никой от индустрията не трябва да участва. Но трябва да знаем, трябва да сме наясно, че има нужда от правилата да бъдат затегнати, че има нужда от прозрачност и трябва да разглеждаме всички тези проблеми, когато хората казват, че се упражнява прекалено голямо въздействие. Трябва да направим стъпки така, че да няма толкова много критики от страна на обществото, защото това, за което се говори тук, е прекалено противоречиво. И много от моите колеги в Комисията по околна среда казват, че е много важно да имаме ясни норми за ЕФСА, и това трябва да се прилага и за други агенции, като ЕМА, например. Така че всичко трябва да се успокои, може да се успокои, ако щете. Защото трябва да се разглеждат тези въпроси за безпристрастността и ако не се разглеждат, това е в ущърп на репутацията на ЕФСА и на други агенции. И на второ място, мисля, че е изненадващо, когато говорим за проучването на саролини, аз не съм учен, но твърде бързо Европейската комисия излезе с становище, така че може би е по-добре да се задълбаят в някои детайли, да разглеждат някои сфери и е, да видят точно къде са сферите, в които да се критикува, защото именно това са областите, свързани с най-големи противоречия. И може би бих могъл да се обърна към комисията с молба да погледне тези области, критични области и да ни ги представи, да посочи къде точно са проблемите според тях при това проучване. чух това за разрешителните за ГМО и че се не се, обр... не се е обърнало при това достатъчно внимание на евентуалните дългосрочни ефекти от ГМО и, и евентуалното въздействие, което ще има върху биотопите и върху различни други области, които не са разгледани достатъчно добре при използването на ГМО. Те може би ще имат огромно въздействие на околната среда и на нашето здраве. Поради тази причина трябва да сме изключително предпазливи. Ако има съмнение, винаги трябва да се взима решение в полза на човешкото здраве и на околната среда. Сега разбирам, че е трудно, но има все по-голям брой държави членки, които отхвърлят това. Така че мисля, че в някакъв момент Европейската комисия трябва да започне да мисли в тази връзка, защото може би ще е много трудно някои, държа... много, някои решения да се прокарат през различните органи. И затова стигаме до такава ситуация, в която сме в момента. Има мораториуми, Стягат се нормите и наистина е политически въпрос, който е важен за хората, за предприятията, така че цялата ситуация е малко неудовлетворителна. Така че, според мен, е необходима повече яснота и трябва да се разреши проблемът, свързан с ЕФСА. Може би да каже и някои неща във връзка с ползите от тази технология – Хората казват, че това е начин за запазване на европейското земеделие е по въпроса, но всека, все пак нека да не забравяме, че има различни мнения в държавите членки и може би бихме могли да разгледаме статистическите данни, така че да видим дали земеделските стопани не са забогатели, не са по-заможни, така че може би трябва да продължим обсъждането на темата. Gracias, Presidenta. Además... Благодаря, госпожо председател. Говорим за обществен интерес, но става дума и за защита на интересите на избирателите ни. Те са е, с екологично съзнание, хора, които се занимават с земеделие. Интересува ги изключително много темата за ГМО един от основните производители на картофи в Европа има разрешение за използване на ГМО. Има зони, където има производство на е, ГМО и такива, където е забранено ГМО, но те са в е, е, много голяма близост една от друга. По какъв начин може да се гарантира, че традиционните не ГМО култури могат да съществуват редом с генетично модифицирани култури? Знаете, че в природата няма граници. Поленът лети, навсякъде, замърсява се, няма достатъчно големи разстояния за него. Съдът от 6 септември излезе с решение, свързано с меда, който съдържа ГМО. губещите ще бъдат добронамерените производители на мета. Няма достатъчен контрол. Разрешаването на ГМО култури е предвидено за нови видове картофи, картофи, които се засаждат или за консумация, или за производство на хартия. Какво искаме да имаме устойчиво земеделие или пък такова, което насърчава отглеждането на култури, които имат вредно въздействие върху хората и животните. Това е сериозен въпрос. Искам да се върна към същественият въпрос за процедурата за оценка на риска. Има съмнения относно вредността за човешкото здраве и за околната среда. Мнозина от депутатите говориха по този въпрос във връзка с изследването. Благодаря. За една минута вносителят на петицията има думата. Благодаря, госпожа председател. Бях изключително разочарован от отговора на комисията. Струва ми се, госпожо председател, че имаше голяма доза самодоволство. Повтаряше се непрекъснато, че знаем какво правим, знаем какво прави ЕФСА, там има много компетентни и отговорни учени, защо да ги поставяме под въпрос. Но на ЕФСА се гледа с съмнение от много учени. И тук мисля, че беше зле представена подкрепата, която се получава от научната общност за ЕФСА. Канада, САЩ, Нова Зеландия, Австралия бяха посочени като страни, които подкрепят ЕФСА и това е обяснимо, защото там има голямо производство на ГМО култури. Но онези, които не са свързани с Монсанто, се вслушват много внимателно в това, което се казва в доклада на професор Сералини. Се надявам, че това ще направи и Европейския парламент. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в дебата. Ние не приключваме работата по този въпрос. Становището на, на комисията не беше намерено за удовлетворително всички колеги. Трябва да се направи от... оценка от колегите. Трябва да се говори с човека, който е изготвил доклада, би било добре да се задълбочим по въпроса и да погледнем по-критично на това, което беше казано от комисията, що се отнася до работата на ЕФСА. Предлагам тази петиция да остане отворена и да предложим в бъдеще да се покани изготвилия доклада, както и представител на ЕФСА, за да продължим по-задълбоченото разглеждане на темата. Ако нямате възражения, ще преминем към следващите две петиции. Сега ще дам думата отново на господин Брайан Джон. Искам да го помоля да бъде малко по-кратък този път. Този път защото става дума за същата тема, макар че от друга гледна точка давам му думата. По този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че повечето от вас разполагат с изготвеното от мен изказване в писмен вид и в него ще намерите повече подробности. От името на учените, които подадоха този формален протест през 2010 година и на многото, които изразиха своята подкрепа за протеста, благодаря за възможността да го представя проект регламента за приложението имаше за цел да ускори процесите на регулиране и оставане даване на разрешителни. Това беше жест към Американската администрация и СТО. Не, и в момента разбираме, че няма парламентарен контрол и а, а, по темата се работи в тайна в Генерална дирекция здравеопазване и потребители. ЕФСА признава, че ще има възможност да прилага голяма доза осмотрение в оценката и процеса на анализа на Смят, когато тази, това осмотрение бъде формулирано в правото, тогава гражданите на Европа няма да могат да се противопоставят. Затова те трябва да се противопоставят. Сега става дума Например, за сравни... оценката на сравнителния риск, това е стандартна процедура, процент а, а, и термините а, съществена еквивалентност, а, познатост и а, общо прияти като безопасни. Нови алергенни и токсични съставки не могат да бъдат установени, ако се тества само за познатите съставки. Както казах, ЕФСА и комисията вече, доколкото виждам, са оставили на страна принципа на предпазливостта, за да защитят директивата. Целта е, вносителите на молби за разрешителни да не са длъжни да предоставят на пълна информация. Ще има постепенен процес и регламентиращите и регулиращи органи ще могат да определят сериозни промени в биологията на генетично модифицираните организми, като не свързани с тяхната употреба. За нас това е неприемливо. Когато се използват е, контролни култури, те трябва да се отглеждат е, наблизо. Председателката моли господин Брайан да е, приключи. Да, аз бях изготвил множество аргументи, но ще премина към заключенията. Можем да обсъдим аргументите, които съм изложил. Решението имаше за цел да ускори нещата по политически съображения и по този начин чин се подкопава действието на съществуващите регламенти. Решението на Европейския парламент от декември 2000 на Европейския съвет, извинете, от декември 2008 година. Така могат да се одобрят опасни сортове генетично модифицирани организми с непредвидими отрицателни последици. Затова призоваваме Европейския парламент да отхвърли новия регламент за приемането, за приложението, извинете, и да направи така, че Генерална дирекция Санко да не въведе този, неговите разпоредби в действие. Не може да се поставя науката и общественото здраве по-низко от политическите съображения. И е, с уважение се обръщам към парламента да разгледа моята молба. Господин Пудале има думата. Merci, madame la euh, Je... Благодаря, госпожа председател. Във връзка с информацията, която бе представена за известните насоки на Европейския орган за безопасност на храните и за прозрачността. Имаше множество консултации, организирани от този орган и от комисията, преди да се изготвят новите насоки за селското стопанство и производството на храни. Процедурите бяха прозрачни, всички заинтересовани страни имаха възможност да се изкажат. Европейският парламент също участва, тъй като имаше множество размени на писма а, с комисаря Дали и комисаря Кели, които отговаряха по тези теми един след друг. И а, по-настоящем а, все още сме на етап на обсъждане на информацията, защото тези насоки бяха поставени под въпрос в връзка с проучването на господин Саролини и искахме наистина много внимателно да обсъдим евентуалните опасности от токсичност. Това беше жест от страна на Съединените щати, защото и щатите, Бразилия и Канада са предприели съответните мерки, за да изразят своето недоволство спрямо тези насоки. Те, са, за, те застават твърдо против този проект на комисията и заявяват, че е, този е, проект не е основан на научни данни. Ние искахме да се засилят тези мерки а, с а, е, проучване за токсичност от а, 90 дена. А, и по искане на не, и то беше по не, искане на неправителствени организации, а, които твърдяха, че ЕФСА не е достатъчно строга към вносителите на искания за разрешителни. Въвели сме тази процедура именно с тази цел. Целта е да се обсъдят нещата с държавите членки. Поручихме е, внимателно е, изследването на професор Саролини, е, за да разберем налага ли се действително да се модифицират е, насоките и темата предстои да бъде обсъдена в повече подробности. Това е всичко от мен по този проект, госпожа председател. l'intervento della Commissione comunque mi sembra di capire che anche questa petizione... Благодаря много. Отказното от комисията изглежда, че и тази петиция трябва да остане отворена. и да изчакаме резултатите от процедурата. И така, оставяме отворена, ще обсъдим темата в последствие. Надявам се, че ще успеем да я обсъдим заедно и а, с другата петиция и в присъствието на автора на доклада. И така, нека да приключим работата по тази по тези петиции. Искам да благодаря на господин Брайан за това, че повдигна тази тема и да премина към следващата точка от дневния ред. Iscritta all'ordine del giorno tre petizioni che verranno affrontate eh, congiuntamente. Така, тези три петиции, които трябваше да разгледаме заедно. 12.7, 8 и 15.25. 1302 също и трите бяха внесени през 2010 година и са свързани с предполагаемо нарушаване на, подновя... на правилата, свързани с подновяването на срочни трудоговери в Италия. И за да обсъдим петициите, присъстват двама от носителите на петициите. Най-напред давам думата на госпожа Мария Рицата. Започнах работа като административен сътрудник през 2001 година и като учител през 2003, 2004, 2009, 2010, като бях служител на Министерство на образованието за да мога да работя в тази трудова категория. Сега, според мен поне, правителството нарушава договора, споразумението между синдикатите и правителството за фикс... работа на фиксирано време. Тук става дума за член Председателката прави забележка на ораторката, че чете прекалено бързо. Тоест, тук се води един постоянен регистр на служителите и се предоставят безсрочни трудови договори, ако има свободни места, възоснова на, на законодателството по тази тема. по разпоредбите на Министерство на образованието. Чаках 7 поредни години и мисля, че вече договорът ми трябва да бъде безсрочен. Защото ние вече имаме трудови взаимоотношения в продължение на повече от 36 месеца. Министерството на образованието трябва да знае, че нарушава правилата по отношение на а, срочния трудов договор мисля, и ме освобождават от работа, което се дължи на съкръщенията, направени между 2008 година и 2011 година и последващите разпоредби на Министерство на образованието, а, именно а, декрет във връзка с мобилността, с трудовата мобилност и трудовите и колективното трудово договаряне във връзка с разширената мобилност. Тези разпоредби намалиха наличните работни места с 40% за временно наети служители и работните места запазени за хората, които вече са наети на срочен трудов договор. Променя се и закона за административните сътрудници. Министерството на образованието ме държеше на време трудов договор, така че условията на труд бяха дискриминаторни и не би беше предложен безсрочен трудов договор, така беше нарушено личното ми достоинство. Освен всичко друго, възоснова на договорите, ме подведоха да си помисля, че ще имам бъдеще в тази, на това работно място. Аз останах там и не приемах други предложения за работа. Така че вече не мога да гарантирам на семейството си, че ще имаме достатъчно пари за да живеем. Това е много стресово и се отразява на моето психическо и физическо здраве. Според мен наистина е неприемливо, че в Италия, когато се прилага в европейското законодателство, се нарушават правилата по този начин. Но ако европейското законодателство е по-благоразположено към а, служителите, то италианското не отговаря. А пък ни с впечатление, че Италия е член на Европейския съюз. Нарушават се основните ми права. Италианската правна система не е неадекватна. Не се спазват правата. Отнема много време да се подаде жалба. А също така няма адекватна закрила на служителите. Мисля, че Италия нарушава основни права, заложени в договора и в хартата. Те са арогантни и съзнават напълно, че няма ефективна защита на пострадалите. Тяра Патане. Грация, президенте. Благодаря ви. другия вносител на петиция. Аз работих в Катания като сътрудник, работих на срочен трудов договор в Катания и имах трудови взаимоотношения в продължение на повече от 36 месеца. продължително. Е, служител съм на Министерството на образованието от повече от 6 години, т.е. в случая Министерството нарушава директива по рамковото споразумение за срочните трудови договори, както и общностните стандарти, е, които бяха споменати от госпожа Рицата. Мисля, че тук това, което трябва да се направи е различните договори, срочни, които се подписват всяка година, са по-скоро за запълването на учителски места в Катания. Също така да припомня, че правителствата на Бърбоскони и Монти преразгледаха разходите и това беше свързано с урязване на бюджета на държавните училища и беше свързано също така и с вертикалната мобилност. Така че някои от местата, които бяха налични за временен период бяха запазени за административна работа, за административна заедост. Имаше обжалване на, на тази наредба от 9 февруари, в която ставаше дума за професионална мобилност, административен персонал – без да има никакво обоснование на базата на член 97 от Конституцията. И там се казваше, че тези принципи е възможно да бъдат прилагани само ако има добре обосновани причини и обосновка. Министерството, което взе участие в тези процедури. Хората, които взеха участие, дори нямат професионалната квалификация, за да бъдат включени в този процес на вертикална мобилност. Така че това е в нарушение на член 55 от наредба 65 от 2001 година, защото повече от 50% от местата не бяха заети по начин, по който се определяше в наредбата. иначе, тази процедура за вертикална мобилност не представлява отворена процедура, състезателна процедура, според решението на съда, което отсъди, че тази процедура трябва да бъде сравнима с конкурсите. И мисля, че тук ситуацията с госпожа Пицати е сходна, защото имаше редица нарушения по отношение на вертикалната мобилност но също така и злоупотребата с поредица от сключването на отсрочни трудови договори. Други също са подали изходна петиция на комисията на същата основа. Благодаря ви. Сега думата има комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Has... За мен е чест да подчертая, че комисията започна процедура за нарушение срещу Италия по този въпрос. Изпратихме официално писмо. Очакваме отговора на италианските власти. Допълнителното писмо беше изпратено на 25 октомври тази година. Това е допълнително официално писмо, тъй като след първото писмо отговорът на италианските власти показа, че проблемът е по-широк. Получихме допълнителна информация от вносителите на петицията, не само тези, които присъстват днес тук. Ние извършваме разследване за, по въпроса за липсата на възможности за правна защита в случай на непрекъснато предлагане на временни договори. Освен това, изглежда, че има лицата, които имат срочни договори, са в по-неизгодна позиция, що се отнася до тези на постоянен договор в държавните училища. Искам да напомня на вносителите на петицията, че тази процедура за нарушение няма да е от пряка полза за тях, защото комисията не може да се намесва по индивидуални случаи. Трябва да се използват наличните възможности вътре в страната, например, чрез съдебната система в страната. Въпросната директива не изисква превръщането на злонамерено предлаганите многократни договори на, с фиксиран а, срок, а, преминаването им в а, безсрочни. Може би трябва да се промени стратегията защото е, няма изискване за преминаване от е, срочен към безсрочен е, договор. Ние очакваме да получим информация за мерките, които са вече на лице. Сега топката е в полето на италианските власти и те трябва да отговорят на въпросите, които им изпратихме през октомври. Благодаря. Колегата Миранда има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се солидаризирам най-вече с носителите на петицията, че са си направили труда да дойде до тук. Те са в много трудно положение, както сами посочиха. От, на 27 ноември беше взето решение, което се отнася по този конкретен проблем. Лицата, наети на срочни договори, са в по-низгодна позиция от тези на безсрочни договори. Става дума за дискриминация в случая на испански работник, който има скратно договори с фиксиран срок. Виждаме по какъв начин тези договори се превръщат по-скоро в норма, а не обратното. Хората се нуждаят от стабилност в живота си. Жалко е, че няма много депутати в залата. Все пак е, говорим за социална Европа. И в е, случая има нарушаване на евро... общностното законодателство. Ние бихме искали тази петиция да остане отворена. Господин Яр, но набързо, тъй като трябва да приключваме. Ще бъде много кратък. Предходният оратор е, беше напълно права. Става дума е, за справедливо отношение. Съществува директива, когато тези срочни договори трябва да се превърнат в безсрочни. Виждаме, че това не става. Има случаи, когато някои получават 6, 7, 11 срочни договори. Това очевидно е несправедливо. Има европейска директива, която цели да се спре подобна практика и бих искал да насърча вносителите на петицията да потърсят своите права чрез съда. Поздравявам комисията за това, че е предприела мерки за процедура за нарушение. В заключение бих искал да кажа, че е жалко, е трагично, че италианската държава нарушава а, разпоредбите на директивата. Не става дума за частна фирма, а за държава, която нарушава европейското законодателство. Затова също считам, че петицията трябва да остане отворена. Благодаря, господин Яр. За съжаление имаме проблем с времето. Трябва да приключим работа. Считам, че нямаме никакви съмнения. Искам да говоря за обжалването. във връзка с петицията на госпожа Пицада, както и другата петиция. Комисията трябва да установи какво прави е, италианската държава. Член 5, алинея 5, определя, че ако някой е имал срочен договор за повече от 3 години, този договор се превръща в безсрочен. Това е записано в законодателството на общността и е абсурдно, че италианската държава нарушава закони, които сама е приела при транспонирането на европейското законодателство. Председателката, благодаря като, както каза представителят на комисията, има различни индивидуални случаи, които могат да се разгледат на национално ниво единствено, чрез компетентните съдебни органи. Ние можем да оставим петицията отворена, Представителят на комисията получи информация За нас беше новина, че комисията е предприела процедура за нарушение срещу Италия. Италия трябва да спазва европейските разпоредби. Благодаря ви много. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря ви за присъствието. Радваме се, че е започната процедура за нарушение срещу Италия относно злоупотребите с срочните договори списъкът от петиции, включени в а, а, част Б от 12 до 47 са петиции, чието прекратяване се предлага. Обявявам заседанието за закрито.